Президенте! Председателят. Кари колеги, ла седута е ripresa. Скъпи колеги, възобновявам заседанието. Annuncio l'esito dello скрутинио. Сега искам да обявя резултатите от гласуването. 733 гласа бяха подадени. Триста гласа бяха подадени, 383 са за. 374 гласа съставляват а, мнозинство. При гласуването 383 бяха гласовете за госпожа фон дер Лайн. Воти контрари 327. Гласове против 327. Астенсиони 20. Въздържали се 22 има един невалиден глас. Възоснова на тези резултати госпожа фон дер Лайн е избрана за председател на Европейската комисия. Поздравления на госпожа фон дер Лайн и съгласно член на 24 124 на алинея 3 от правилника искам да съобщя, че е избран председателят на Европейската комисия и могат да бъдат номинирани кандидатите за комисари това съобщение и тази обява ще бъде подписана от името на парламента. И тъй като госпожа Фондерлен присъства в залата, ще и връча подписания документ. Госпожо фон дер Лайен, от името на Европейския парламент ви поздравявам с избора ви за председател на Европейската комисия от името на моите колеги. Сега започва много важна фаза за европейските институции. Трябва да се подготвим за изслушванията на номинираните кандидати за комисари. Европейският парламент ще изслуша кандидатите, ще изслуша и задълбочи темите, които бяха споменати днес от вас – и вашите колеги за бъдеще ще бъдат изслушани в съответните ресорни комисии. Изправени сме пред много предизвикателства. Това ще е възможно да доведе до успех, само ако работим заедно. А сега давам думата на вас за обращение към Европейския парламент. Уважаеми господин председател, почитаеми членове на Европейския парламент, чувствам се почетена а, и искам много да ви благодаря за доверието, което ми оказвате. Оказаното ми доверие е доверието, което оказвате на Европа доверието към обединена и силна Европа от изток до запад, от север до юг. Това е Европа, която се бори заедно за бъдещето си, а не един срещу друг. Това е Европа, която ще се справи с, с предизвикателствата. Ще го направим заедно. Също така си давам сметка за предизвикателствата пред мен работата ми започва сега. Благодаря на председателя Сасоли, благодаря на всички политически групи, благодаря на всички членове на Европейския парламент, които решиха да гласуват за мен днес. Но посланието ми към всички е нека работим заедно, конструктивно, защото всички ние а, имаме нужда от тази обединена и силна Европа. Благодаря ви много. Благодаря, госпожо фон дер Лайн. Сега ще предам съответния документ на Европейския съвет. Ще информирам председателя Доналд Туск за решението взето от нашият парламент. С това прекъсвам за няколко минути пленарното заседание. Колеги, la seduta е ripresa. Скъпи колеги, възобновявам заседанието. Моля, заемете местата си. Ако не искате да следите работата в пленарна зала, ви моля да напуснете. Възможно не е тихо. Колеги, cortesemente prego coloro che non vogliono seguire i lavori di abbandonare. Искам любезно да ви помоля онези, които няма да участват в работата на Европейския парламент, да напуснат залата сега. l'ordine del giorno reca dichiarazione del vice Дневният ред предвижда изявление на върховния представител на комисията за външните работи и политиката по сигурност във връзка с прилагането на глобалната стратегия на Европейския съюз. И сега давам думата на госпожа Могерини. За първ път имам удоволствието да председателствам пленарното заседание във ваше присъствие. Искам да ви поздравя за досегашната работа и да ви, да ви пожелая успех по-нататък. Благодаря ви, господин председател. За мен е чест и удоволствие да открия първият дебат по време на новия законодателен мандат. Имах удоволствието да участвам и в последния дебат на предишният мандат. Позволете ми също така най-напред да поздравя новоизбраният председател на Европейската комисия. Заедно с Урсула работихме много добре през последните няколко години, особено в, рамките на съвместната ни работа за общоевропейската отбрана и съм убедена, че комисията ще бъде в добри ръце в нейните ръце. Заедно с Урсула и с другите министри на отбраната и министри на външните работи на държавите членки, някои от които виждам тук в залата като новоизбрани член на Европейския парламент е глобалната стратегия, която приехме преди 3 години. Глобалната стратегия беше е, пътеводната ни светлина през работата ни през последните 3 е, години. И бих искал а, да благодаря на предишният а, Европейски парламент за подкрепата при изготвянето на стратегията, но преди всичко за превръщането на тази стратегия в действие. Тя беше резултат от колективна работа с участието на 28-те държави, членки на Европейския съюз и редица членове на, Европейс... на парламентите изиграха много важна роля, както на европейските, така и националните парламенти. Участие взеха и гражданското общество и различни групи за размисъл. Това беше възможност да се замислим за ценности и интереси, които споделяме като европейци отвъд политическите ни семейства и отвъд идеологическите дебати стигнахме до взаимното съгласие, че трябва да засилим ролята си като осигуряващи мирно световно равнище. Съгласихме също така, че огромните предизвикателства, които сме изпратили, имат нужда от мултилатерални решения. И също така се съгласихме, че Европейския съюз може да постигне промяна в света, ако действаме сплотено като един съюз. Разбира се, много повече се казва в глобалната стратегия. Надявам се да се запознали с нейното съдържание, разбира се, но и с доклада, който представих на последният Европейски съвет, след като обсъдихме съдържанието на доклада с комисиите АФЕД и ДВ в края на предишния мандат през месец април съставихме 50 страници, в които се описват постиженията ни и евентуалните варианти за бъдеще. И това е работата, която ще ви оставя за бъдеще. Да прецените как ще използвате инструментите, които вече изготвихме и как можем да изготвим бъдещата външна политика и политика на сигурност на Европейския съюз. Много повече всъщност се съдържа в тази глобална стратегия, но ще се спра на тези три точки сигурността и отбраната, мултилатерализма и нуждата от по-единен и по-ефикасен Европейски съюз. Първо, по отношение на отбраната доказахме, че Европейския съюз може да постига резултати, ако е на лице политическата воля. В някои случаи дори постигнахме повече, отколкото очаквахме в тази област. Когато започнахме да говорим за създаването на постоянното сътрудничество в областта на отбраната, мнозина бяха скептично настроени. Спомням си, че обсъдихме темата за първи път при изслушването ми преди 5 години на съвместно създание на комисията АФЕТ и ДЕВЕ. Но въпреки всички е своите резерви и съпротивата, с които се сблъскахме, успяхме да го постигнем и дори стигнахме по-далече с Европейският фонд за отбрана и с координираният годишен преглед. И това не са само нови имена и акроними, това е истинска промяна за общата ни политика на сигурност. По този начин разходите на държавите членки за отбрана стават по-ефикасни и се снабдяваме с всичките ни нужни военни способности, както за киберсигурността, така и военно-въздушни и морски. Също така, сега се готвим да инвестираме повече в гражданските сили, които продължават да са много важни за Европейския съюз. Най-накрая предприяхме първата конкретни стъпки за общоевропейското пространство на сигурност и отбрана. След толкова години, в които беше това само на хартия, дори не и на хартия всички тези години. Също така засилихме и сътрудничеството в областта на сигурността и отбраната с партньори по цял свят, като започнем с НАТО, но и далеч отвъд Трансатлантическия океан. Мога да ви дам за пример Централноафриканската република, например, където работим съвместно с мироопазващите сили на ООН. И преди няколко дни бях в Сахел, където помагаме на пете страни от Сахел да изготвят собствените си съвместни военни сили. Вторият, аспект, който искам да се спра, е мултилатерализма. Европейския съюз е мултилатерална сигурност, вършен сътрудничеството по своето определение. Това е изписано в ДНК-то на нашият съюз. Но както нашият съюз, така и мултилатерализма са поставени под въпрос. Ето защо трябва да инвестираме в мултилатерализма повече от всякога. Засилихме финансовата си подкрепа за ООН, като, например, спасихме Европейската агенция за бежанците от финансовата криза, в която беше изпаднала. И преди всичко винаги работим за намиране на многостранни решения за многото и сложни проблеми на съвременната епоха. Не само, че защитаваме сделката ядрената програма на Иран, работим за прилагане на Парижското споразумение и за създаване на поколение за споразумение за свободна и справедлива търговия. Но винаги се опитваме да постигнем мир там, където нямаше до сега такъв. След дебата ще обсъдим Венесуела и Международната група за контакт, която се опитва да разреши кризата под егидата на Европейския съюз. Друг опит е многостранното ни сътрудничество с ООН и Африканския съюз, конференцията посветена на, на Сирия в Брюксел и инициативата ни за мир в Афганистан. Това все са конкретни пребо примери за мултилатерализма и начин по който го защитаваме. Но не само, че го защитаваме, но и го обновяваме с нови новаторски решения. На трето място бих искала да подчертая методът ни на работа. Много важна част от глобалната стратегия преди три години беше изготвянето на метода и мисля, че постигнахме много, за да подобрим начин, по който работим тук, на вътрешно европейско равнище. Отново бих искала да благодаря на, на Европейския парламент за работа, свършена през, през предишния мандат. Обедена съм, че ще продължавате да принасяте за усилията за подобряване на съгласуваността на работата между институциите на Европейския съюз. По този начин постигнахме най-добри резултати, когато бяхме най-добре единни. Това беше основната цел на глобалната стратегия. Един по Единен съюз не само, че спазва основните принципи, заложени от основателите на Европейския съюз, но и най-добрият начин да гарантираме, че действията ни ще са възможно най-ефикасно. Само един ни можем наистина да постигнем разлика в а, днешния свят. Пак казвам, няма големи и малки държави членки. Има само малки държави членки и малки държави членки, които още не си дават сметка, че са малки в днешният свят. И само един можем да отстояваме интересите и ценностите си. И когато го правим един ни, успяваме да постигнем резултат. В някои случаи дори съществена промяна не само за нас, но и за партньорите ни по цял свят. И така, през годините мисля, че постигнахме много успехи. Например, успяхме да вършим политиката ни сигурност с политиката за развитие или пък успяхме да гарантираме съгласуване между вътрешната и външните измерения на политиката ни, чрез подобрена работа с а, в рамките на Европейската комисия, чрез създаването на групата от комисари по външните работи, които се срещаха редовно веднъж месечно през тези три години а и държавите членки са по-добре координирани от всякога в рамките на съвета за сигурност на ООН. Нещо, което ни се струваше немислимо само преди 3 години. Така че напредъкът постигнат през 3 години беше възможен благодарение на наличието на колективна политическа воля за постигане на напредък. Но държа да го споделя с вас. Напълно съм наясно, че всичко, което постигнахме в тази област, може да се окаже с кратък живот, ако изчезне политическата воля. И това е основното послание, което искам да отправя към вас. Резултатите трябва да бъдат оздравени и новите възможности, които отворихме през последните 3-4 години, сега могат да бъдат използвани, трябва, може да ги бъдем да надхвърлим постигнатото към момента, но за целта имаме нужда преди всичко от политическа воля. И Европейския парламент изигра ключова роля при постигнато на този напредък. Европейският парламент беше много важно действащото лице на външната ни политика с собствените си делегации, с ролята си като наблюдател на избори, с непрестанната си работа за освояване на правата на човека, за което държа да благодаря вашите предшественици от предишния мандат и отново съм убедена, че ще продължите да работите в тази посока. Така че вашата роля е действително от ключово значение. От ключово значение е това, което вие вършите по основните елементи на европейската политика сигурност и отбрана. Ваша е последната дума за бъдещата годишна финансова рамка. Ваша е последната дума за това как ще изглежда едината ни политика за сигурност и отбрана за в бъдеще. Така че призивът за един Европа е дори по-силен, отколкото преди три години и смятам, че ще се засилва нуждата от сплотеност през едните години. Ваши изборът, ваша отговорността и съм убедена, че ще се умеете да отговорите на този призов по възможно най-отговорен начин и ще продължите да инвестирате в глобалната роля на Европейския съюз. Благодаря ви. Грация, вице-президент Алто Благодаря ви, госпожо върховен представител и заместник председател на Европейската комисия. А сега преминаваме към представителите на политическите групи. От името на НП думата има господин Галер. Първо искам да изкажа своята радост, че госпожа фон дер Лайн беше избрана за председател на Европейската комисия. Аз съм сигурна, че именно в областта на а, сигурността, отбраната и външната политика ще работи добре с а, Йосеф Борел. Искаме заедно да наложим да защитим своите интереси в една мултилатерална среда. Тази наша работа ще бъде следена конструктивно още от самото начало и на това искаме да, посет, да посветим своя бан, мандат. А, искаме да използваме новите си инструменти в областта на сигурността и отбраната за да се справим с всички проблеми около нас, независимо от това дали са на изток, на север или на юг. Смятам, че трябва да подходим заедно, защото имаме общи интереси и никой не може да абдикира от, тази, от тези общи интереси. Много благодаря. Сега давам думата на госпожа Пири за минута и половина от името на социалистите и демократите. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Преди три години този парламент приветства приемането на глобалната стратегия за устойчиво развитие на Европейския съюз. Е, с, прагмати, с прагматизъм бяха а, идентифицирали нашите цели, методи и а, е, както и предизвикателствата. Но междувременно стабилността и сложните положения в света се задълбочиха. Разбира се, постигнахме много развитие в различни области и трябва да стъпим на тези успехи, за да постигнем е, въп... Е, решения по най-важните въпроси. Първо, приемане на страни, които са важни за Европейския съюз, една стабилна и прагматична миграционна политика. Да, светът днеска не е по-добър, отколкото беше през 2016 година. Ценностите на Европейския съюз са, е, са подронени и затова са необходими повече многостранни платформи, за да можем да постигнем успехи в предизвикателства, в борбата с предизвикателствата, включително и тези от климатичните промени. Трябва наистина да бъдем много прагматични, за да постигнем успехи в борбата си с многостранните предизвикателства. Госпожа Ватманс. Благодаря, скъпи. Zegt, drie jaar geleden hebben hier samen met alle... Благодаря, госпожо Могарини. Колегите казаха преди три години. We zaten hier in het parlement daarop te wachten. Преди три години ние приехме всички глобалната стратегия на Европейския съюз. Това беше исторически е, момент. Е, нашата цел по това време бе е, да се обединиме в световен план. Трудно постигнахме това, но благодарение на глобалната стратегия подсигурихме повече сигурност на европейският континент. И когато има политическа воля, има конкретни резултати. Можем да се гордееме с това. Е, европейската защита. Вие казахте, че има много мисии, в които участват в европейците. Наистина е, много е, успехи са постигнати. Също така трябва да отчетем успеха на инструмента за мира. Резултати има, те не винаги са най-добрите, които сме очаквали, но в крайна сметка важното е да вървим напред. Тук що избрахме нов председател на Европейската комисия. Дебата беше много разгорещен, но мисля, че с нея бихме могли да направим крачки напред към по-глобална общоевропейска защита и да създадем истинска европейска армия. Госпожо Магерин, искам да ви благодаря за отличните отношения с вас и да ви пожелая всичко най-добре. Има синя карта от името на колегата Клер Фокс. Приемате ли синята карта? Искам само да попитам дали различните народи са гласували или някой ги ще ги е, помоли да гласуват за европейско е, еврейска армия, защото подобна идея е в противоречие с суверенитета, с демокрацията. Така че <coughs> аз мисля, достатъчно е трудно, когато живеете в една държава, да, да контролирате нещата, но идеята, че този парламент ще иска да създаде нещо, за което не е гласувано, е, ще бъде просто едно препотвърждение за антидемократичността на парламента, това за което гласуваха брекситерите. Аз мисля, че е, синята карта е за да се е, да се заде въпроса. Това беше едно изказване, едно изказване срещу европейската армия. Аз мисля, че европейците ясно са казали, че искат по-голямо, по-широко сътрудничество в областта на отбраната. А аз лично съм привърженик на европейската армия. Моля да, кажа, да припомна на колегите, че с синя карта се задава въпрос на изказващия се и след това той може да отговори. От името на зелените, господин Бютикофър. Две минути. Благодаря, господин председател. Скъпа госпожо Върховен представител, заместник председател на Европейската комисия, скъпи колеги, аз лично смятам, че има голяма разлика между Европейската армия и повече сътрудничество в областта на отбраната, но това е странична бележка. Аз мисля, че има символично значение факта, че първият дебат в новоучредения парламент е посветен на Европейската глобална стратегия, защото е, тя ще бъде в е, центъра на нашата работа през е,